Good afternoon. Uh, I'm, uh, as you probably gather, chair. Добър. Добър ден, както разбирате, аз ще водя това заседание. Искам само да ви уведомя, че гласуването за корпоративната социална отговорност ще бъде отложен с един месец поради забавянето в работата на основната комисия. Ако нямате други бележки, можем ли да приемем дневния ред? Благодаря. Няма възражения по отношение на протоколите. Координаторите решиха да проведят извънредно заседание в Страсбург на 7 май за насоките по заетостта. От 7 до, 20, до 8.30 ще продължи това заседание. Конференция на председателите април месец реши да отложи гласуването за насоките за економическата политика и за заетостта и по отношение на стратегията 2020 година Зато е решено е да се промени дневния ред по доклада на господин Ори по насоките, което е предвидено сега по време на пленарното заседание през юли. И по въпроса за досието и съобщението, обмена на мненията за стратегията за 2020 година. Това съобщение е на разположение на английски немски, датски само на тези езици. Още едно досие имаме за обмена на становища с представителите на социалните партньори и НПО-тата за пазара на труда. Първият доклад, с който ще се заемем, е докладът за процедурата за единно прилагане на процедурите за пребиваване и работа. Благодаря, госпожо председател. Нека си припомним, че тази директива се намира в процес на уреждане и нашата комисия споделя тази отговорност с комисията Либе. По отношение на най-приложимите аспекти на директивата, целта е да се събере в един законодателен акт всичко свързано с разрешителното за пребиваване и за работа за иммигрантите, които пребивават законно в съответствие с вътрешното законодателство. Както вече бе съобщено в програмите, които съставляват единната политика на Европейския съюз за положението на мигрантите. На тях им се дават равни права с гражданите на държавите членки Разделението на работата между нас и комисията Либи означава, че трябва да съгласуваме работата си. В основни линии Либе се занимава с правните аспекти на предмета на тази директива и правни аспекти, които се отнасят до прилагането на единното разрешително, а ние имаме компетенции по отношение на правата на тези работници и изключенията от правилата в някои държави членки. Въпросът се оказва доста сложен. Ние можем да разчитаме и на другите докладчици за щастие. Днес имаме доста компромисни изменения които засягат важни въпроси, но може би не жизнено важни. И това са изменения, които се отнасят до ядрото на текста. Ще съсредоточа вниманието си върху въпроси, по които е най-трудно да се постигне съгласие и се надявам, че ще се умеем да гласуваме този текст с голямо мнозинство. Имаме изменение 24-то от двама колеги от Финландия. Те повдигат един дискусионен въпрос, свързан с допустимостта на тези предложения. Замисълът е, да изключим от тези права онези работници, които не са заети. Това засяга една от областите, по която компетенции има комисията Либе, т.е. правните аспекти. Искам да чуя какво е мнението на хората тук, защото ако това изменение бъде прието за допустимо във връзка с договорите за труд. Мога да приема и другите съображения. Изменение номер 11 от преамбюла, девета точка, също има отношение към казаното. Вторият въпрос който предизвика някои разисквания, се отнася до работници, които попадат в обхвата на 96 директива. Според текста на комисията, работници, които биват изпратени в друга държава членка, не тази в която пребивават, Тоест, това са работници, които са командировани. Те не могат да се възползват от разпоредбата за равнопоставеност по директивата. Това е отворен въпрос за отворене за правно тълкование. Как, какво ще приемем ние? Дали те имат право на равнопоставеност или пък какво става в случаите, в които се получава едно разграничение между работниците от различните държави? Намерението не е било да се въвежда такова разграничение между работниците, в зависимост от страната, от която идват. И след дебатите може да се съставя една формулировка, която да намери решение на това тълкуване. Имаме изменението номер 25 на Томас Ман за командироването. Готов съм да приема един компромисен пакет с устно изменение, което да въведе една нова точка а, текста на комисията внася яснота и не накърнява, не ви лиза в разрез с 96. Защото не се въвежда дискриминация в отношението към работниците. Това е предложеното решение. И ако то бъде прието, можем да приемем и първа част от изменението на Томас Ман. Втората част поражда други проблеми, но ние двамата се споразумяхме и ще предложа едно компромисно изменение, с което се приема първата част от предложението на Ман. И след това измененията за координиране, съгласуване на системите за социалните осигуровки. Така се уреждат правата, придобите от работник, който работи в различни държави. Според директивата, ние трябва да разрешим въпроса с движението на иммигрантите от една държава в друга. Дали имате достъп до тези права, дали биват третирани равнопоставено, дали има съгласуваност на социалните осигуровки а, и дали се признават съответните направени вноски. По този въпрос има един член и позоваване в обяснителния меморандум ЕНП внесоха изменения, същото направиха и зелените и аз. И всички работихме заедно. Допълнително работихме и тази сутрин. И госпожа Ламберт и специалистите а, постигнаха едно компромисно изменение, което можем да ви предложим то се отнася до обяснителния меморандум и до същинския текст, внесен и от тримани. Целта е да се подчертае, че работниците запазват правата, с които разполагат, и ако в бъдеще тяхното положение се подобри, няма да бъдат изключени евентуални поправки в системата за социално осигуряване. На следващото място нещо много важно и доста сложно, но относимо към нашата тема. В директивата се отчитат правата на гражданите на трети страни – те имат право на социални осигуровки. Това предизвика ред проблеми в различни разпоредби за социалното осигуряване. В държавните членки бяха предложени различни изменения, цел да бъде отстранен проблема и всяка държава членка да успее да уреди въпросите на социалното осигуряване, като например помощите за безработица, нетрудоспособност и така нататък. И целта е държавите членки сами да разрешат този проблем. Ако приемем тези изменения, директивата ще се обесмисли, защото няма да има равнопоставеност по отношение на работниците, които идват от други страни. Но има страни с много сложни системи за социално осигуряване и тези права се дават възоснова на много критерии, включително и страна на пребиваване. И ако ние а, дадем същите права на граждани, на трети страни, това ще създаде проблеми. Да речем, че някой пребивава от 30 години в някаква страна, може би те трябва да имат повече права, отколкото някой, който току-що е пристигнал в страната. Например, правото на жилищно настаняване трябва да намерим уредба, на това трябва да се споразуме между тези, които искат да оставят тези правомощия в ръцете само на държавите членки и у нези, които искат да вменят всички тези права и а, да бъде отчетена разликата между правата по линия на социалното осигуряване и место пребиваване и онези, които прибивават там само с цяло работа. Би могло да се включат и други условности за придобиване на права въз основа на пребиваване. Това е едно изменение, за което бе а, настоявано от страна на скандинавските страни, защото този вид права са свързани и с жилищно настояване, други социални придобивки. И е необходимо да се уредят у нези области, които са засегнати само от определене на местопребиваването и различните други права в свързани с системата за социално осигуряване по, по работа. Това са моите основни аспекти. Имаме спо... постигнато споразумение по някои аспекти, по други не. Според мен, А, можем да гласуваме по всички въпроси и да съблюдаваме всеобщия принцип за равнопоставеност и да уважим принципа на субсидиарност в някои от случаите. Благодаря. Мога ли преди да дам думата на следващия да кажа, че въпросите, които тук повдигнахте, и като имат предвид контекста, няма да гласуваме тази тема, защото а, това е извън компетенциите на нашата комисия. Така, благодаря. И аз искам да благодаря на колегата Серкас за въведението. Искам да кажа, че проблемите, свързани с социалната сигурност, са важни. Измененията, които направих и компромисите, които постигнахме, са доста добър напредък. Но те не означават, че са окончателни в настоящата ситуация. Формулировката, която имахме, със сигурност трябваше да бъде променена. Имахме нужда от подновяване на ситуацията и хората трябваше да са наясно какво точно ще се прави за напредък. Именно за това направихме измененията. И както вече казах, нямам намерение да правим някакви окончателни варианти и закостенели варианти на нещо, което така иначе ще се променя най-вероятно доста за бъдеще. Трябва да сме наясно също така, че а, всъщност социалната сигурност не засяга а, различните а, свързани с жилищното, с жилищни помощи и други подобни надбавки. А, що се отнася до а, включването на командированите работещи, тук мисля, че е също имахме такова включване от страна на докладчика в текста, защото тяхната ситуация също трябваше да бъде разяснена особено когато става въпрос за идващи от трети страни на територията на Европейския съюз. Така че, мисля, че компромисните изменения, които бяха внесени, са добри като цяло, бих могли да ги подкрепим и да подкрепим позицията на докладчика. Благодаря. Благодаря, госпожа Омен Ройтен. Е, and um, Jean. Серкес, темата е сложна. Знаем, че вече от години координираме усилията си по нея. Законодателството за работници от трети страни дава различни тълкования. Тук става въпрос наистина за граждани на трети страни, които могат да работят в една от държавите членки на Европейския съюз. Всъщност това регламентираме, защото има аспекти, които не желаем да регламентирате и тук се обръщам към Томас Ман и някои други колеги. Има търсещи обежище, има студенти, които не влизат в рамките на настоящата директива. Семейните надбавки нямат нищо общо с този текст. Това е първата ми бележка. стои проблема повдигнат от финландските колеги. Алехандро Серкас заяви, че той е решен. В Финландия когато човек започне да следва, от този момент има право да работи по няколко часа на ден седмич, за няколко седмици и ползва съответните права и предимства, свързани с полагането на труд в Финландия, както и а, някои предимства за намиране на жилище. В Финландия проблема е уреден така. Социални надбавки се дават само когато човек работи и много държави, които имат подобна система, няма да я променят. Може да направим изключение за социалните надбавки, свързани с жилището. Миналата събота имахме среща, на която дадах пример, за да решим проблема. Когато ами, колега се за една хубава бразилка, тя си търси работа е, в Маастрит. Но тя първо трябва да бъде поканена в Холандия, защото иначе не може да работи там. Трябва да получи разрешение за работа и чак тогава ще може да ползва всички предимства, уредени с, тази директива. Ако тя после роди син е, и той няма да може да ползва предимствата по директивата, докато не започне работа. Така че пак повтарям, директивата се отнася само до граждани на трети страни, които имат разрешение за работа. Да видим сега как стои проблема с командированите. Говорих с Алехандро и слушах внимателно неговото обяснение и ми се струва, че нещата са доста ясни. Ако да кажем една испанска фирма изпрати испански работник в Холандия и друга изпрати един бразилски работник, те ще ползват същите права. Но ако престана да работят за тази фирма, бразилеца ще се нуждае от разрешение за работа, за да си намери друг, друго работно място. Това е тълкованието, което, което давам на разпоредбите, уреждащите и командировките. Струва ми се, че формулировката в текста е доста неясна. Същото се отнася до стипендиите за обучение. Имам чувството, че някои разпореби от текста могат да се тълкуват а, различно. Поред мен те не трябва да влизат в рамките на тази директива. А също се отнася до правото на пенсия. Работник от трета държава, който е работил с години, има право на пенсия, дори ако се върне собствената си страна. Ако гледаме изменения изменение 25-21, премахнахме, заличихме 8, 5 и 9. за да направим нещата по-стегнати. Предвижда се изключение за Австрия и Германия. Предвижда 6, което изчезна. Мисля, че така няма проблем. Но ще помоля Алехандро и колегите да подкрепят изменения от 9 до 21. Благодаря. Благодаря, Томас Ман. Има думата. Yeah. Äh, äh, Благодаря. Тази идея да се женя за една бразилка, за една хубава бразилка, всъщност се изглежда много съблазнителна. А, така че явно бразилката ще трябва по възможно най-бърз начин да влезе в контакт. Ако тази бразилка е, е студентка, Тоест, тя има определен период за престой в дадена държава. Това не е кой знае какъв проблем. Но в изменение 21, например, се говори за прилагане на директивата 859 от 2003. Това може да има много тежки последици. И ако се реши, че се оттегля действието на тази директива при въпросната личност, която има някакъв документ за престой, нещата ще бъдат следните. Ще се реши, че тя няма право на социални а, помощи. И съответно ще загуби голям брой а, допълнителни помощи, допълнителни облегчения. Тоест, евентуално те могат да бъдат отпуснати само при определен престой. И може би трябва да махнем това от изменение 21. И вторият ми коментар е при господин Церкас а, ставаше въпрос за примахване на моето изменение 25, където се казва, че се засяга, че всъщност става въпрос за, държ... за решение на държавите членки за това дали да допуснат някой до пазара си на труда или не, ако става въпрос за лице от трети страни. Но а, това отразява още веднъж казаното от колегата до тук за постоянните а, пребивава, за постоянното пребиваване и картите за престой за постоянно пребиваване. И съм а, съгласен с втората част на изменението 25. Това е по-важната част. А сега, когато говорим за компромиси, мисля, че трябва първо да имаме ясна формулировка на дадения компромис – за да сме наясно какво се изисква от нас на собствения ни език. Защото тук като че ли поне за сега имаме общи обяснения, но всъщност въпросите са много по-конкретни. И е най-добре да имаме формулировка на родния си език. И за това бихте ли прочели текста бавно и ясно, това би могло да ни помогне. Arvoisa puheenjohtaja, monissa Euroopan Госпожо председател, в няколко европейски страни, включително и Финландия, има дискусия относно иммиграцията. И затова Европейският парламент всъщност всички гледат към него и чакат да се гласуват някакви общи правила за иммиграцията. За сега като че ли сме по-скоро, се гледа нас по-скоро положително. искам да благодаря на колегата Серкас за положителния аспект, който показа с финландския пример. Знам, че нашите социални системи се различават и знам, че искаме да имаме еднакви условия, добри условия за хората, които идват да работят в различните страни. В Европа, заради демографската ситуация, проблема с работещите, които идват от друга държава, е много важен. И целта на тази директива и на всичките мерки, които взимаме, е да се елиминират порочни практики, като например злоупотреба с работещите. Разбира се, очакваме допълнителни промени в директивата, за да имаме още по-добри решения. Така че определено очаквам успех с този доклад и съм сигурен, че гражданите ще приветстват този доклад. През изминалите 400 години европейците са напускали Европа в търсене на по-добър е, живот. А сега ние привличаме хора заради нашата стабилност и е, стандарт на живот. Именно за това трябва да изградим правила и за това благодаря на господин Серкъс за гъвкавостта му. Благодаря. Госпожа, госпожа Благодаря, госпожо председател. Смятам, че основният проблем с това предложение за директива състои в това, че има групи хора, които са изключени от предмета на директивата и дерогацията на права. Редно е всички граждани, които законно работят в Европа, да се радват на равни права по отношение на работата, въобще и е в по-широк социо-економически контекст. Сезонните работници, бежанците и самонаетите, например, са изключени от предмета на тази директива. Комисията съобщи, че през пролета или лятото ще бъде публикувана отдална директива за сезонните работници. За съжаление обаче не е ясно кога тази инициатива, кога тази директива ще влезе в сила. По мое мнение, необходимо сезонните работници да бъдат включени а, тук защото изключването на тези сезонни работници създава една уязвима категория работници. Те са изключени от общите права, особено с оглед на пряко свързаните с работа въпроси като условия на труд, заплащане и правото за участие в профсъюз сезонната работа не е добре платена и ако изключим а, тази работа от предмета на директивата, а, съществува риск тези работници да бъдат експлуатирани. Благодаря. Преди да дам думата отново на господин Серкъс, Искам да задам един бърз въпрос. Споменахте търсенето на баланс между двете страни социална сигурност и придобивките и социалните помощи. Погледнахте ли изменение 22? Не сте посочили в списъка за гласуване какво е становището ви. Ако се вгледате в тази, това изменение, ще видите, че много от нещата, които споменавате, са включени. Сега давам думата на господин Серкас. Благодаря, госпожо председател. Да. На моята вотинг листа пише прието от части с искане за разделно гласуване. Аз лично препоръчвам да се гласува първата част и да се отхвърли втората. Тук са засегнати в основни въпроса, които обсъждахме. Първо искам да отговоря на Джин Ламбърт. Уверяваме, че решението, което намерихме, остава възможността за неговото преразглеждаме. Дискусията в съвета напредва и ние не искаме да попречим на постигането на споразумение и на координация в съвета. Целта ни е да стигнем до възможно най-доброто решение. Така че компромисно изменение С отчита изменения 19 и 21 да по доста балансиран начин. Благодаря на Томас Ман, че прие компромиса по изменение 25-то не можем да раздадем текста на компромисните изменения, докато не бъдат прияти от всички, но резултата е добър. А... Емиенда орал мия. Мисля, че можем да приемем изменение едно до Лейбър Маркет. Думите на английски. гражданите на трети страни в командировка не се покриват от тази директива. което обаче не пречи те да се ползват с равно третиране с местните жители. И мисля, че докато са в командировка, работниците трябва да се ползват с абсолютно същите права, като работниците от съответната държава, докато директивата за командировките е в сегашното си състояние. Тук не става въпрос да изменяме директивата за командировките, но не трябва да се добавя някаква нова дискриминация за работещите. По отношение на компромисно изменение Б. А, това, това е толкова ще изменение 35, 13 и 36 на Обединената и Северната левица, ако тя е съгласна. Член 12, точка 2. Буква Е. Чета бавно, като използва рационални критерии за жителство, ако разрешението за престой е дадено, което ясно показва, че трябва да има еднакви критерии и да се гарантира равно третиране. De compromiso тук става въпрос за помощи, свързани с престоя, не с а, работата. А, тук следващото компромисно изменение обхваща 16 и 17. И искам да благодаря на Лиса за нейното великодушие. А, искаме да гарантираме едно справедливо третиране, равни права на работниците от трети страни. И ако има изключение, те да бъдат основателни. Искам да кажа на колегите от Либе, че работниците, служителите трябва да бъдат обхванати от тази директива до, до момента, до който не бъде прията някаква специална директива. Надявам се, че този критерий ще се прилага и за сезонните работници до тогава, докато не се приеме специална директива, за да бъде, за, бъдат зачетени техните права. Благодаря. Благодаря. Госпожа Сайн също иска, но трябва да дам отново думата на господин Секас за някои разяснения. А, някой друг иска ли думата след господин Серкас? Ако времето наистина е много ограничено, евентуално ще има съвсем кратки разяснения, да. Относно устното изменение. Мислите ли да включите също така в това устно изменение и а, ограниченията свързани с място на живеене? Uh, Защото мисля, че там е мястото. Защото тези ограничения, свързани с местоживеенето, трябва да са там в това устно изменение. Господин Саркас? Може би е трудно тук да се разберем. Това устно изменение всъщност засяга съображение 12. А то пък е свързано с директивата за командированите работници и тяхното местоживеене. Въпросът е дали тези работници са включени или не в директивата. Всъщност местоживеенето е важно по член 12, а не по съображение 12. И в компромисното изменение по съображение 12 се говори за а, ползите, свързани с евентуално с мястото на живеене. А по член 12 се казва, че държавите членки могат да определят критерии за иммигрантите, свързани с помощите, свързани с живеене. Но тук се говори за командировани работници. Това е. Да, ще се гласува утре. А сега Сега преминаваме към следващата точка. Ограничаване на бедността и разкриване на работни места в развиващите се страни. Благодаря ви. Искам да благодаря на всички членове на комисията, на колегите, които участваха в работата и които ми позволиха да изготвя този доклад. Äh, е, е, и сега трябва да дискутираме този доклад, посветен на ограничаването на бездността. За измененията, които бяха предложени, целят е, да се гарантира достойни работни места, да се гарантира економическия растеж, като това се основава на, на определени критерии. Мисля, че ако гласуваме измененията, ще е, подобрим текста и ако приемем измененията, текста няма да бъде тенденциозен. Аз лично ще гласувам за всички изменения, които бяха внесени. Според мен те трябва да бъдат подкрепени. и са едно интересно допълнение към текста. И е, всъщност в измененията се отчита и еволюцията, откакто започна работата по доклада. Мисля, че ние трябва да отчетем всички различни елементи, които бяха добавени към доклада и различните гледни точки, включително и становищата на други комисии, например Комисията по развитие. трябва да изхождаме от английския текст, защото в преводите има някои неточности. Ще помоля секретарията да се свържи с преводаческите служби. За да може, например, да се поправи немския вариант, където има грешки. За сега трябва да се позоваваме на, на английския вариант. Госпожа Дек. Благодаря, госпожо Цимер, за прекрасната ви работа. За мен беше удоволствие да работя по вашия доклад. Искам две пояснения. От една страна е изменение 12 на госпожа Грюни. Благодаря ви много за това изменение, което настоява за проследяване на развитието на младите след излизане от училище. Можете ли да ми поясните какво разбирате под създаването на качествени стадове, стажове за заинтересованите? Те ще бъдат ли с заплащане? Ще бъдат ли организирани от съответното учебно заведение, университет или не? А вие, госпожо Цимер, дали може да поясните към изменение 25, в изменение 25, какво разбирате под думите парламентът и държавите членки контролират възможностите да се либерализира вноса на селско-стопански продукти от развиващите се страни, възможностите да се либерализира вноса. По какви критерии, какво разбирате под това? Благодаря ви още веднъж за работата. Благодаря. Госпожа Грини. Ще отговоря за моето изменение. Винаги отделям специално внимание на младите. Дори и в Европейския съюз много млади излизат от учебната система без да имат гаранции, че ще могат да се интегрират на трудовия пазар. Затова трябва да се мисли и за младите от другите страни качествени стажове. Не, вклю... не мисля непременно за заплатени стажове. А, съм за форму... формулата е, в нашите страни да се заплаща стажове над 2-3 месеца, защото е, в случая има една специална мисия, но за по-кратките е, стажове те имат значение за а, студента, не толкова за предприятието. И в такива случаи предприятията може да не искат да ги организират. Има много млади, които не намират стажове, защото а, има прекалено много условия от страна на предприятията. и, а говоря за качествени стажове, за да това да бъде един истински професионален опит, а не просто да ги пращат да фотокопират текстове и да улеснят а, а, интегрирането им на трудовия пазар, да бъдат едно продължение на учебния процес, а, да възлагат истинска задача, мисия. И в такива случаи смятам, че някакво заплащане като възнаграждение или обещетение трябва да се предвиди, което може да, да не бъде непременно заплащано от предприятието, а от, от друга структура, но при всяко положение да има някакво възнаграждение, но за мен е най-важното е самия стаж, който ще валоризира техните знания. Има няколко въпроса по четвърто изменение. То цели ограничаване на различията, но не знам как можем да сложим прак на тези, които имат високи доходи. Що се отнася до петото изменение, съгласна съм с неговия дух, но в някои държави а, има някои изключения но това не е правилно. 20-то изменение по отношение на корпоративната социална отговорност никога не съм подкрепила а, правно задължителни а, предложения. Но нашия докладчик Сянка в момента е в друга комисия и не може да вземе думата. Сега връщам думата на Габриели Цимер. госпожа Сепъл, която не можа да дойде, ме помоли да изчета едно изявление. И тя казва, до голяма част измененията са положителни и затвърждават мнението ни по въпросите, като например заетост на хората с увреждания. Тя споделя проблеми в три области. Изменение четвърто, което предлага горен прак на доходите – Госпожа Зепел смята, че това е сериозен проблем. Смята, че би било трудно да се прилага такъв прак и не е сигурна какъв трябва да бъде този прак. И не смята, че това ще помогне на тези, които са в дъното на таблицата би било далеч по-смислено според нея да се въведе идеята за минимална заплата, за минимална надница. На второ място, 12-та точка. Не знам кой текст е прочела госпожа Ципъл на английски или на немски. Проблемът може да е а, предизвикан от лош превод. Много е странен текста, защото там се споменава професионалното обучение, но не и образователната система – общообразователната система. Общообразователната система трябва да бъде спомената, тъй като не всички деца имат достъп до нея. 13-то изменение според госпожа Зепъл също е несъвършено, защото ако бъдат изключени прекалено много групи, текста ще се разводни. Младите хора и жените не бива да бъдат включвани в групата на маргинализираните. Госпожа се благодари за откритостта и за работата, която е била свършена и смята, че в комисията ще има мнозинство, което ще застане зад предложението, за да отправи съответното послание към комисията, водещата комисия. Благодаря на всички клиенти колеги. Благодаря за поставените въпроси, за коментарите. Вярно е, че немският превод не е правилен. Особено, що се отнася до изменение 12. Няма заличаване в този текст. И имаше само едно добавяне, а не трябва да има заличаване на общото образование. Просто допълнително се споменава за възможности за обучение за преподавателите в училищата. И освен това, за Германия специално се говори за а, преработващата индустрия. Но от изречението така, както е формулирано в немски, не става ясно какво точно. И в изменение 25 става въпрос за отварянето на Европейския съюз към някои държави и позволяването им на тези държави да а, внасят в Европейския съюз. без никакви пречки. Аз лично не считам, че тук трябва да говорим за споразумението за свободна търговия. Единственото, което мога да кажа е, че трябва да помогнем на тези държави да могат да се конкурират успешно на европейските пазари. Но в случая на някои изменения, имам съмнения относно формулировката, езиковата формулировка. Много е трудно да бъдем конкретни в някои случаи. Вие самите казахте горни граници или пък думи като traineeship, т.е. тренировъчни, съответно такива партньорства. Аз лично а съм по-скоро за отхвърляне на думи, които водят към двусмислици, защото иначе няма смисъл да ги вмъкваме в текста, ако само допълнително го осложняват. Благодаря, госпожо докладчик. В такъв случай ние ще приемем утре, надявам се, вашето становище. А сега стигаме до точка 6 от дневният ни ред, а именно размяна на мнения с Лашло Андор от комисията. Благодаря за въведената добра практика и че идвате редовно тук пред нашата комисия по заедостта да говорите. Имаме много натоварен дневен ред. А, тази сутрин в колегиума беше приета работната програма за 2010 и по-скоро на главните насоки в тази работна програма от страна на комисията. И съответно ние бихме желали да видим какви са основните аспекти на тази ваша работна програма за 2010, както и за основните насоки по заедостта а също и е, резултатите от е, социалният е, Г20, въпреки че проблемите с вулканичното изригване не ви позволи да присъствате лично, но със сигурност ще дадете повече информация. И също така, най-вероятно, колегите и ще искат да ви запитат както за реформите по Европейския социален фонд, така и по дискусиите, които проведахте с колегите по регионалната политика за а, различните фондове, в том, да, които се използват в тази насока. И а, в това отношение, нека първо да се спрем на основните насоки и позетостта, които сте разглеждали поисках от колегите, както си спомните преди приемането на тези основни насоки да бъде отложено, за да може парламента да изсъществи качествено работата си. Нека да не забравяме, че пред нас имаше една критична година и от гледна точка графика, независимо от добрата воля на комисарите, е много натоварена. Знаете, знаете какво стана а, закъсняхме с приемането на Лисабонския договор, а след това закъсняхме с приемането на новата комисия, но така или иначе, ако предишните години сме успявали някакси да балансираме нещата, тази година сме още по-затруднени да балансираме с такъв график. И така, както знаят колегите, основните насоки по принцип се приемат от комисията на 15 декември, докато, виждате, не е такъв случай тази година, те бяха приети днес. А, и в а, председателския съвет на председателите на групите миналата седмица беше подета една подобна стратегия за да може парламентът да навакса своето закъснение. Предполагам, че председателя на парламента, господин Бушек, иска всъщност по този начин а, също да навакса закъснението, за да могат тези насоки да бъдат приети всеобщо през октомври, защото са много конкретни, много структуриращи и а, се вписват в стратегията за 2020 година и парламентът съответно може много да допринесе с доклада на колегата Ури. Това са елементите, които исках да внеса преди да дам думата на господин Андор. Давам ви думата. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател, членове на комисията. За мен е чест и все по-чест и удоволствие да присъствам на заседанията на комисията и да обсъждам широк кръг от въпроси, в областта на заетостта. Винаги, както знаете, идвам и с нова идея. На 4 март представих стратегията за 2020 година на Европейския съюз. Добре, но от комисията сега имам нещо още по-ново. Новите интегрирани насоки, комплексните насоки, които комисията обсъди, одобри Това, според мен, е нещо, което трябва да бъде в центъра на обсъжданията. Готов съм обаче да засегна и някои други а, е, теми. А, може би и някои други аспекти на стратегията за 2020 година, тъй като междувременно постигнахме и напредък и вероятно вие ще проявите интереси към тази тема. Позволете сега да започна с програмата на комисията за 2010 година. Основният политически документ от е, началото на мандата на тази комисия и стратегията за 2020 отразява новата социална политика и сега ние трябва да преведем това в действие. Стратегията за Европа за 2020 година и е стратегията за разумно всеобхватен и всеобхватен и устойчив ръст включва редица а, инициативи, има пет основни а, цели в областта на социалните въпроси. Смятаме, че а, това е един сериозен а, дял в цялостната стратегия. Съсредоточаваме вниманието върху заетостта и това е отразено в програмата за работа на комисията за 2010 година. Сега трябва да бъдат предприяти мерки а, по тези инициативи, които аз споменах и те попадат в областта на заетостта и социалните въпроси, придобиване на нови умения, работни места и платформата на Европейския съюз за бедността. За да постигнем целите по всички тези инициативи, ще представя самите инициативи за 2010 година. Съобщението за заетостта на младеща предвижда политика, която да увеличи обема на работни места за младите хора, стажовете, възможности за обучение и след това за работа предвид новата инициатива за младеща в движение, това допълва тези цели. той има отношение към образователната система, университетите, които привличат все повече студенти и е необходимо да има повече програми за мобилност за младите хора. Освен това ще ви представя и дневния ред за нови умения и нови работни места, които ще уредят въпроса с приоритетите на пазара на труда, ще подкрепят мобилността, придобиването на умения и обучението през целия живот, ще се увеличи участието на младите хора на пазара на труда и ще бъде отчетен по-добре съотношението между търсене и предлагане. Така стигаме до основната цел в стратегията 2020 година – Както знаете, това са 75% за мъжете и жените на възраст от 20 до 64 годишна възраст до 2020 година. И третата инициатива е Европейската платформа за борба с бедността. Целта е да се гарантира ползите от растежа и заетостта да бъдат достъпни за всички, да се преодолее бедността, да се предприемат активни мерки за постигане на това в обществото резултатите през 2010 година. Това е годината за борба с социалното изключване и бедността. Бедността, както виждате, е на предно място в стратегията за 2020 година. Комисията предлага 20 милиона души да бъдат изведени от графата на бедните. Европейският съвет, както знаете, призова да бъдат предприемти стъпки за разработване на показатели, преди следващото заседание през юни месец комисията работи с държавите членки много усилено е, и в комисиите, и двустранно, за да бъдат уточнени всички въпроси по поставяне на определени цели за комисията и за държавите членки. Постига се добър напредък и ако имате въпроси, по-късно с готовност ще отговоря по-подробно. Комисията има работна програма, която залага за разработване на дневен ред на хората. Хората всъщност са в центъра на вниманието в Европа. Сега ще очертая следните инициативи. Предложението за преработване на директивата за работното време внася на по-голяма яснота по отношение на командированите работници. Дългосрочен план има предизвикателства пред нашите общества, като застаряването на населението. Зелена книга ще излезе през месец юни по устойчивостта на нашите пенсионни системи. Всъщност устойчивостта ще бъде в центъра на вниманието, но има широк кръг други въпроси, които ще бъдат засегнати в тази зелена книга. Те ще наблегнат на три основни предизвикателства – демография от една страна, пенсионна реформа за предходните периоди и въздействието на финансовата и економическата криза върху пенсионните системи като стратегическа, не стратегическа инициатива, позволете да спомена инициативата за излагане на въздействието на електромагнитните вълни а, във връзка с дневния ред за безопасността. Директивата е една от най-комплексните в моето портфолио. Но трябва да намерим решение, ако имаме желание да внесем правна сигурност в държавните членки, държавите членки. На първа фаза са проведени консултации с социалните партньори. Чакаме техния принос, за да постигнем напредък по този дебат. Що се отнася до директивата за командироването, в момента комисията разглежда различни варианти за преодоляване на затрудненията по прилагането, включително и онези, които а, бяха повдигнати по-рано в законодателен план са необходими широки консултации с заинтересованите лица, много внимателна социална оценка. Така ще стигнем до 2011 година. С оглед на, тази, на този дневен ред, комисията ще ускори работата по оценка на социалното положение, на последващата оценка в економическото и социалната сфера, за да сме сигурни, че нашата политика работи по ефективен начин. Друг важен въпрос, който беше повдигнат в работната програма е бъдещето на бюджета на ЕСЕ. Прегледа на бюджета ще очертае как новата финансова рамка би могла да допренесе по приоритетите за Европа 2020 година. Ще ми се да гарантираме, че това ще а, затвърди а, позициите на социалния фонд. Европейския социален фонд е насочен към хората и работните места. Хората започват работа, работят, постигат напредък в кариерата. 10 а, милиона евро а, се изразходват всяка година за а, намиране на работа по-бързо. И независимо от финансовата криза, държавите членки относително добре се справят по политиката за активен пазар на труда. И комисията обръща специално внимание и предлага подкрепа на определени държави, които изостават в това отношение. Европейският социален фонд е, се доказа, че има добри устои по време на економическия е, застой. Ние сме предвидили а, средства, ще осигурим още средства и по-добре средства сега да има, отколкото по-късно. Създали сме механизма за микрофинансиране, 100 милиона евро са на разположение, търсят се альтернативи, решения на безработицата. На практика вчера проведох среща с председателя Майстат на Европейската инвестиционна банка, за да помислим за следващата фаза на този механизъм за микрофинансиране. Европейският социален фонд трябва да отразява насоките за заетостта, които ще бъдат договорени за следващото поколение по линия на стратегията 2020. Госпожо председател, уважаеми членове на парламента, това са предложенията на комисията, това са 10 насоки в областта на заетостта, социалните въпроси. В центъра има желанието да бъдат създадени повече и по-качествени работни места в нашето общество. Тези насоки са един балансиран пакет, в който се отразяват въпросите за заетостта и развитието. Предложените насоки целят да увеличат участието на пазара на труда, да ограничат структурната безработица, да наблегнат на политиката за гъвкавостта, да бъде създадена работна сила, която да е добре обучена и подготвена и да откликва на търсенето на пазара. Едно от нововеденията е включването на социални насоки, които целят да преодолеят социалното изключване и бедността и създаване на възможности, особено по предлагане на висококачествени услуги, липса на дискриминация и модернизация на пенсионните схеми. Европ... Приноса на Европейския парламент е от решаващо значение, което означава, че е време за парламента да излезе със становище. За да има достатъчно време, окончателното одобрение на стратегията ще бъде внесено в съвета след лятната вакансия. Тези насоки могат да бъдат подкрепени в политически смисъл, а те официално ще бъдат прияти от съвета едва след като получи становището на Европейския парламент. Уважаеми членове, искам още една тема да засегна за срещата във Вашингтон от миналата седмица на Г-20 на министрите по заедостта. Поради вулкана, вулканичната пепел, не можах да пътувам и за първи път се случи а, така. Така или иначе, Смятаме, че това е една много важна стъпка напред. Министрите на труда и заетостта на Г20, т.е. под тази егида, успяха да се съберат с изключение на няколко европейци, не само аз, е, но и британски, френски, е, ирландски също не успяха да пътуват. Така че тази стъпка бе много важна, защото тази конференция на министрите предвиди политика и мерки в областта на социалната политика и обсъдиха как да подобрят и качеството, и количеството на работните места и как да подготвят е, работната сила за прехода. Бяха положени много амбициозни цели, бяха отправени солидни препоръки, бе решено да се ускори създаването на работни места в сърцевината на националните политики да залегне заетостта и качеството на работните места. Освен това бе обърнато внимание на необходимостта да подготвим работната сила, да осигурим достатъчно достъп до образование, обучение през целия живот, придобиване на нови умения, за да може да вършат работата си по-добре. Тези препоръки а, са един принос на Г20 за постигане на всеобхватен и устойчив растеж. През юни ще се проведе среща на върха в Торонто. Смятам, че можем да сме удовлетворени с крайния резултат и приятите препоръки отразяват и нашия принос и ценностите на Европа. В същото време, госпожи и господа, моето намерение е да продължа да се явявам тук пред вас и в парламента и в тази комисия в частност по въпросите на заетостта и социалната сфера. Трябва да изградим едно приобщаващо общество. Това е залегнало и в стратегията за 2020 година. Много предизвикателства има пред нас. Тук нямам предвид само облаците, надвиснали от нас от вулканична а, пепел. Вие знаете, че економическата и финансова стабилност не е някаква даденост. Необходимо е да полагаме допълнително усилия за да постигнем финансова стабилност и економическо възстановяване, да създадем работни места през едните месеци. Смятам, че работната програма, която очертах тук пред вас, е в състояние да преодолее някои от тия, тези предизвикателства. А, засяга предизвикателствата в а, нашия портфейл, в, в нашата област и разчитаме на, и на комисията и на държавите членки да прилагат тези насоки. Благодаря, скъпи господин комисар. 21 колеги вече се записаха. Даже се питам кои, кои не са. За да може всички да вземат думата. Предлагам да групираме въпросите по четири. Първо ще дам думата на координаторите на политическите групи. Но преди да им дам думата, ще злоупотребя с позицията си на председател на комисията да направя един коментар и да задам въпрос. Коментара е следния. Разбрах отказаното от вас, че а, Съвета е постановил, че основните насоки могат да бъдат приети чак през октомври, но вие потвърдихте, че политическото споразумение може да бъде постигнато през юни. Какво означава политическо споразумение за парламента? ако споразумение завета да решава без да го обсъжда с парламента, така нещата няма да вървят. Ние сме готови да работим с белгийските власти следващото председателство преди съвета през есента. Това е много важно за парламента, защото ако съвета не отчита позициите на Европейския парламент, ние ще четем, че не е имало диалог, ще излечем съответните правни последствия. Мисля, че има консенсус в групите. Разбираме че трябва да има политически дебат, но не може да се приемат политическите насоки до тогава, докато парламента не е бил ясно привлечен към този дебат. Въпросът ми се отнася до доклада за оценка, който изготвихте с вашия колега, отговарящ за регионалното развитие за функционирането на кохезионните фондове. Това е изключително важно за членовете на комисията. Добре е да ни представите оценката. Ние винаги сме защищавали тези фондове, но тяхната интеграция в глобалната политика на Европейския съюз все още не е, функционира както трябва, не е достатъчна и а, имаше държави, които се нуждаеха от средства от тези фондове преди кризата, които не можаха да ги получат на време и след това кризата ги засегна доста сериозно. Много ми се иска да кажете какво мислите по този въпрос. Сега първо ще дам думата на координаторите. Ще им дам думата за по-дълго време, но след това ще трябва малко да съкратим изказваните. Господин Ури и господин Серкас. Госпожо председател, искам да първо да пожелая добре дошъл на комисаря. Аз съм напълно съгласен с позицията, която ви подчертахте. вярно е, че трябва да имаме някакви общи мерки. Това е общо становище според което ще покажем, че Европейския парламент наистина има волята да напредне. И което ще покаже също така, че парламентът функционира и че правилата се взимат предвид. Целта е също така да покажем нашата способност да дадем някакво становище. Но разбира се, това може да стане само и единствено, ако членовете на парламента имат нужното време да подготвят такова становище качествено. И настоящите процедури на моменти обаче не ни позволяват да а, имаме такова време. Така че ние подкрепяме вашето изказване, госпожо председател. Това, което чухме, е за приветстване. Темите, които бяха повдигнати, според всички нас са много важни. Включването, ангажирането на Европейския съюз в защита на младите, в интеграцията им, в политиката по заетост е много, много важен процес. И не споделям обаче винаги вашата идея относно директивата за командированите работници. А, може би някои от правилата трябва да бъдат променени и ние от НП трябва да подкрепим този подход. Според мен е важно да преразгледаме а, условията на работа, при които работещите са изложени на електромагнитни вълни. И това е част от последните предизвикателства и Зелената книга за устойчивостта на, пенс... на пенсиите ще бъде обект на голям дебат, но със сигурност мисля, че този дебат ще бъде много градивен. До сега не разисквахме подробно с финансовата страна на нещата. А, стратегията 2020 показа слабата точка, а именно, че няма да имаме достатъчно средства за финансиране. А, как бихме могли да, да приложим една стратегия, ако нямаме нужните финансови средства? Не сме обърнали внимание как точно това ще се случи. Надявам се да имаме подробен дебат по този въпрос с комисаря. И кохизионната политика също трябва да има своето запазено място в стратегията 2020, най-вече относно заедостта. Социалният фонд от своя страна трябва да бъде преразгледан и да бъде включен в програмния пакет. В това отношение може да разчитате нашата подкрепа. И нещо друго. Относно Лисабонската стратегия, имахме насоки и държавите членки трябваше да отговарят по прилагането на тези насоки. Резултатите не са напълно песимистични, но цифрите показват, че кризата елиминира много от положителните резултати от това приложение. При все това, много от държавите членки успяха все пак, макар и с големи трудности, да постигнат целта си. И накрая искам да приветствам идеята за това, че трябва да се преразгледат текстовете. Защото ако наистина искаме да създадем, извинете, да се преразглеждат данъчните режими, защото ако наистина искаме да създадем заетост, трябва да се преразгледат тези данъчни режими в различните държави членки. Благодаря. Благодаря, господин Серкас. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда по-кратък от господин печалба еври, защото знам, че много колеги искат да се изкажат. Добре дошъл, господин комисар. Искам да ви благодаря за усилията, които полагате, за да може социалните въпроси да бъдат подложени на вниманието на комисарите. Искам да знаете, че ние добре осъзнаваме колко трудна е вашата задача. Въпросите, свързани с заетостта, социалните въпроси, трябва да са в основата на европейската политика и ако това не стане, това няма да е по ваша вина, господин комисар. И за съжаление това наистина не става. Има някои положителни резултати. Не можахте да отидете във Вашингтон, но все пак Европейският съюз вече отбеляза съществен напредък и а, това успехите се виждат и в действителността. Например, външното измерение на нашия социален модел. Ние се ангажирахме да разкриваме повече работни места, да намалим бедността и искаме това да се превърне в реалност. Искаме комисарите да кажат на държавите членки, че трябва да подпишат и да ратифицират конвенцията на МОД. А все още не сме видяли това, не сме видяли дори реакция. Казват се много неща в комисията, но когато трябва да се премине от думи към дела, <laughs> се вижда, че е доста далече от чашата до устните. Може би, защото комисията и съвета все още не могат да осъзнаят, че кризата, през която преминава Европа и целия свят, изисква засилени компромиси не само на думи, а и на действия. Понякога държавите членки са длъжни да приемат някои мъчителни и трудни за тях решения. Свидетели сме на кризата в Гърция или на кризата на пазара на труда в редица страни. Но, освен вас, колко комисари смятат, че трябва да се решат спешно тези въпроси, без да се чака пазара сам да намери решения, които ще засегнат милиони работници, които ще загубят своите работни места? Това са въпросите, които трябва да се поставят на цялата комисия. И накрая искам да ви задам един въпрос, господин комисар. Вие отбелязахте два съществени момента. Директивата за командировките. Ако работниците са в основата на тези две инициативи, ще бъде важно вие да обясните на вашите колеги в комисията, които следят тези въпроси, да, да следят този въпрос. Много е важно комисията и съвета да предприемат действия за прилагането на тези две директиви. Госпожа Лин. Uh, uh, да, благодаря. Аз съм а, много, много щастлива да чуя вашите предложения особено, що се отнася директивата за командированите работници. А също така наистина имаме нужда от повече насоки. Чух също предложението за пенсиите, но не мисля като че, че това е добро решение в дългосрочен план. А, относно електромагнитните вълни, да, работили сме много с комисаря Шпидла по тази точка и съм доволна а, да чуя, че имаше мораториум и че са направени скенери а, в това отношение, за да се види ефекта от работа в подобни условия. И когато директивата за влезе вече в сила. Тя засегна пряко тези скенери, изработа с скенери, защото а, тук всъщност се получи едно припокриване. Скенерите влизаха както в нея, така и в директивата за работа с медицински устройства. И последният въпрос по мускулно-скелетните заболявания. Искам да знам какво е мнението на комисията за... Поне за сега няма никакво становище, официално становище от ваша страна. Така че питам се докъде сме стигнали с директивата за мускулно-скелетните заболявания. Благодаря, господин комисария. Виждам, че има много въпроси. Мога ли да ви помоля да отговорите накратко на всички въпроси? Да, въпросът с а, <laughs> кохезионния фонд е много, много труден да се отговори в сбит стил, телеграфически стил. Но това е един фундаментален въпрос, свързан с основна политика, основен инструмент, механизъм, както искате го наречете, на Европейския съюз. И а, няма защо да бързаме, да избързваме с каквито и да било оценки, трябва да видим как Кохезионния фонд и структурните фондове въобще като цяло насърчават инвестициите в отделните страни и е, как е, поддържат е, предприемаческия дух жив и поддържат също така инфраструктурите. Без тях, мисля, че нещата ще да бъдат много по-зле. Дори и съвсем малък проект в това отношение – понякога дори не може да съществува, той не мислим, без структурните фонове на Европейския съюз. И тук съм съгласна с комисаря Хан по този въпрос. Трябва да имаме, може би, по-редовна оценка и да подсилим а, от тази оценка, да имаме също ясна обратна връзка за да видим какви са евентуалните добри практики, резултати, конкретни резултати в държавите членки. Но да не забравяме, че кохезионната политика е един от основните стълбове на Европейския съюз. И тъй като споменахме вече този проблем, нека да преминем и да продължим с другите финансови инструменти – Комисарът Левандовски днес говори по този въпрос във връзка с следващата бюджетна програма. И е ясно, че проекто предложението за бюджет е свързано, разбира се, с отделните инициативи и инструменти, с които разполагат на нашата политика. И вече горе-долу имаме някаква представа поне за пропорцията на този капацитет на финансиране, но що се отнася до заетостта, мога да кажа, че разбира се, основната част от средствата ще дойдат от социалния фонд. а неговия бюджет ще се определи в следващите няколко месеца. На господин Серкас. Много е трудно да отговоря накратко, но нека да кажа все пак, че основите на стратегията Европа 2020 година са да всъщност изградени на съвместно становище на комисията и останалите институции. Целта е не да имаме само един устойчив, интелигентен растеж, но един включващ растеж, не изключващ, за да имаме напредък в Европа. Това трябва да се покаже да се прояви не само в социалната политика и политиката по заедостта, но и в финансовата регулация. И съответно оценяваме факта, че комисарят Бърние си е поставил много задачи относно финансовите пазари. Целта му е, разбира се, да има стабилност на пазара и да се премахнат а, настоящите турбуленции. Ясно е, че без създаването на условия за финансова стабилност няма да видим стабилен растеж на економиката и следователно увеличаване на заедостта. Затова и аз съм за координирани действия от страна на няколко комисари и няколко генерални дирекции. Относно директивата за работното време, тя влиза в критична фаза фазата с, на диалог с социалните партньори. Тук участват представители на бизнес организации и други и ще направя всичко възможно всичко, което е било постигнато тук, да не се загуби, а да продължим напред, базирайки се на него. Мисля, че едно е ясно, но поне за сега нещата не са устойчиви в това отношение. По а, Международната организация по заедостта, тя насърчава държавите членки да ратифицират конвенцията и ние отблизо следим развитието на този процес в отделните държави членки. Относно останалите елементи от законодателната работа по здравеопазването и сигурността и безопасността на работа, например електромагнитните вълни. За съжаление, Например, в директивата за мускулно-скелетните заболявания нещата, вярно, не са напреднали особено. Отложихме за известно време този елемент. Най-вероятно ще имаме конкретни резултати вече другата година. Тази година се съсредоточаваме върху борбата с бедността. А предложението за мускулно-скелетните заболявания ще бъде едно от основните а, една от основните точки в дневния ред следващата година. Благодаря. Ще се изслушаме още двама координатори, госпожа Ламбърт и госпожа Тимър. Uh, Благодаря, госпожо председател и господин комисар. Ще станем свидетели на доста напрежение, според мен, в тези насоки между тези, които засягат економиката и другите, които засягат заедостта. Имаме и бюджетни дефицити, трябва да се реши кое къде ще попадне. Говорим за необходимостта от добри обществени услуги. Съвета отчита значението на тези въпроси. Въпросът е как ще се справим с това напрежение а, и натиск, а, за да не пострадат социалните услуги. По въпроса за стратегията за 2020 година съм притеснена, защото според мен сме на прага да говорим за това, че растежът е резултат от нещо, а не сам по себе си механизъм. Какви са показателите, а, които ще използваме, както и други неща, като устойчивостите и нататък. Това, което ни притеснява е, че тук имаме едно разединяване, разграничаване а, между а, растежа и заетостта. Какво ще направим в насока номер 7, например? възниква въпроса за увеличаване за етоста. Радваме се, че това е включено. Говори се за грижите, за зелената заетост и това трябва да бъде съвместено с новия дневен ред за професионалните умения беше споменато самодостатъчността, бяха споменати емисията и на последно място Европейския социален фонд, който трябва да бъде силен. Какво имате предвид, когато казвате силен социален фонд? Какво ще предприемете, за да е силен той? много неща ни притесняват, защото има тъй да се каже ренационализация на много от инициативите и европейското измерение като че ли е изтласкано на заден план. Все повече средствата се е, контролират, а пък не се осъществява наблюдение. Госпожа Цимер, после господин Томас Ман. Искам да се присъединя към предния въпрос. Напълно съм съгласен с, съгласна с е, тях. Европейската година срещу бедността е, цели също премахването на редица табута. Ние трябва да е, вземем конкретни мерки за съкрещаване на бедността. Тя е една реалност в Европейския съюз, която трябва да гледаме в очите. Това включва ваш, всички инициативи, които предвиждате, именно подобряване на обучението, на подготовката, на квалификацията, за да може хората по-лесно да си намират работа. Да не забравяме декларацията от Копенхаген 95-та година, на която се препоръчва приемането на стратегия срещу бедността. Госпожа Меркел заяви, че тя е против споменаването на бедността в стратегията до 2020 година, защото всъщност бедността е включена в социалната сфера и не трябва специално да се споменава. Ако обаче сравним това с декларацията от 1995 година, виждаме, че е, има разминаване и е, да, трябва да се запитаме как да подействаме на държавните правителствените ръководители да, да, да се размърдат до юни е, месец до тяхната среща, за да определят конкретни цели в борбата с бедността Надяваме се, че следващото белгийското председателство ще предложи конкретни инициативи, свързани с е, конкретни е, показатели. Сега давам е, думата на господин Томас Ман от името на политическите групи, всеки от НП по минута и 15. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Предполагам, че гос, господин комисар, че вие отчитате нашите мнения, когато водим диалог в тях. Трябва гласа на парламента да се чува, за да може наистина да участва в законодателния процес пълноценно. Тоест, ние а се надяваме, че ще бъдем консултирани редовно, за да може да а, имаме пълноценно а, сътрудничество. А, това въжи и когато обсъждаме борбата с бедността. А, знаем какъв брой ученици напускат училище без да са получили диплома. За момента това са а, мерки, които са от компетенцията на държавите членки. Но сега госпожа благодаря. Благодаря, че дойдохте тук, господин комисар. Що се отнася до стратегията на Европейския съюз за 2020, намирам, че в тази стратегия трябва да се наблегне повече на социалните въпроси. Заедостта въобще не е сред приоритетите. Не знам дали ще успеем да променим нещата до месец юни, но мисля, че трябва да го направим. А що се отнася до целите, свързани с изкореняването на бедността и образованието, с наблягането на образованието, отново те са диспропорционални. Мисля, че имате много интересни идеи, много добри инициативи, но трябва да се направи още. Изправени сме пред голяма криза и в момента имаме възможност да променим нашите действия. Защо да не използваме момента и да лансираме една инициатива за интелектуалния план? Какво да направим с тия 23 милиона безработни? Ако не направим нещо сега, ще имаме големи проблеми за в бъдеще. Какви ще са целите? А, къде са изчезнали целите от а, социалния план, които фигурираха в предишните насоки? Думата има господин комисарем. Пак кратичко. Не мисля, че БВП е най-добрият индикатор тук и че трябва да разчитаме само единствено на, а, на економическия растеж. Но считаме, че ако имаме добър економически растеж, това означава, че имаме добър шанс тези хора да получат работа и съответно да да подобрим социалната, социалното положение. Така че още веднъж казвам, БВП не е най-важният индекс, но просто той е един от индексите и основните елементи в нашия дневен ред, по който си формираме съответно останалите планове. Според мен, има много трудно съществима връзка между економически растеж и заедост в подобна криза. Тази година, за съжаление, най-вероятно няма да видим намаляване на безработицата в, предполагам, почти всички работни, е, е държави членки. За това именно трябва да използваме абсолютно всички политики, които разполагаме, абсолютно всички а, инструменти, фондове и други, за да намалим, ако не цифрата на безработицата, то поне продължителността на този период. Как Европейския социален фонд може да бъде по-силен? Както и на други места съм казвал, това трябва да се направи. Не чрез вкарването на повече средства в него, не чрез наливането на пари в този фонд, а чрез подобряването на функционирането му и това трябва да стане бързо, за да можем да използваме по-ефективно неговите средства и също така да имаме по-качествена оценка. И така ще се завърти един положителен процес. Както вече казах, не става въпрос за просто наливане на средства в фонда. За това говорих и с председателя на Европейската Централна банка, и с съвета, с представители на съвета. Целта е да имаме по-добро сътрудничество и да подсилим капацитета на фонда. Ние планираме да се проведе една конференция през юни относно бъдещето на социалния фонд. Предполагам, че депутатите на Европейския парламент също ще са заинтересовани от тази конференция. Както вече казах, БВП не е най-добрият индекс, но трябва да се използва. И то е сравнително показателен индекс за намаляване на бедността. Вярно е, че напоследък много говорим за тези индекси, индикатори на а, економиката. И вярно е, че някои от вас, някои също колеги, бяха скептични относно използваните от нас а, цифри много от тях казват, че ние проявяваме известно колебание, така както се поколебахме при решаването на финансовата криза. Някои ни обвиняват дори, че се колебаем, защото всъщност не разбираме достатъчно добре проблемите. Но всъщност ние имаме един технически диалог и работим с голям набор от индекси на пазара – с целта, е, като целта е да се, наистина да се определи точно бедността. Имаме различни версии на отделните индикатори. Имаме също, например, индикатор като а, липсата на материално благосъстояние, нещо, което се използва в социалната политика и други. И Например, друг от индикаторите е да се е, изчисли броя на семействата, останали на домакинствата, останали без домове заради кризата. Целта е да имаме обща картина и след това да имаме конкретни политически ангажименти за намаляване на бедността в рамките на стратегията 2020 и базирайки се на тези общи а, изчисления, най-накрая да намерим най-подходящият индекс. Мисля, че тук беше а, споменато също и за включването на заедостта, по-ясното включване в а, стратегията Европа 2020. Мисля, че тук трябва да се наблегне и на процеса на реиндустриализация на Европа. Като се вземе предвид опитът ни през изминалите 20 на години и това как се е развила индустрията, мисля, че можем да се замислим и да видим какви ще са нуждите от, на този сектор – от работни места за в бъдеще. Предполагам, че ще има увеличаване на търсенето там. Вярно е, че има над 80 милиона бедни и 10% от а, активната работна ръка на възраст, на която може да работи, всъщност е безработна. И не можем да кажем, че се намираме на етап, в който можем да твърдим за постигната вече социална Европа, но европейският модел не е мираж и мисля, че бихме могли да го съществим. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Аз познавам добре колегите му ми депутати, така че трябва и вас да ограничавам. Но последния, това беше последния път, който говорихте колкото поискате. Сега госпожа Рапти, после госпожа Стенвик. Thank you. Merci bien, Madame la Présidente. Eh, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Υποθέτω ότι το χρόνο που... Благодаря, госпожо председател. Предполагам, че времето, което ще вземете от комисаря, ще ми го дадете на мене. Имам четири въпроса, които са съвършено конкретни. Благодаря, че отново сте сред нас, господин комисар. Мисля, че е, ще ни дадете отговори, които ще се харесват и за бъдеще. Е, какво, как стои въпросът с уволненията? Вие описахте вашето намерение за създаване на нови работни места. Знаете обаче, че се закриват работни места. <clears throat> Второ, Говорихте за обучение, подготовка, курсове за нова квалификация. Но преди да се стигне до там, как ще се реши проблема с младите, които напускат училище? Какво ще се направи, за да ги стимулираме да останат и да завършат училище успешно, защото а, това налива а, хора в редицата на бедността. Говорим и за бедността също. А, какво прави съвета? Госпожа Фигередо. А, госпожа и първи, после госпожа Фигередо. Господин комисар, Европа се нуждае от стратегия за бъдеще, за в бъдещето. А, говорите за основните насоки в областта на заетостта. Целта трябва да бъде пълна заетост, дори и това да е а, много дългосрочна цел. Но ние наистина трябва да си поставяме изпълними цели. Трябва, като същевременно сме достатъчно амбициозни. Казахте, че искате на, на всяка цена да гарантирате създаването на нови работни места. Това е важно. За в бъдеще обаче е много важно и тези работни места да са качествени, да не са нетрайни, да не са с ниско заплащане и така нататък. За мен е важно също да не се задоволяваме да говорим за гъвкавост и сигурност, а да отчитаме и различните условия в различните държави членки, за да можем да създадем наистина добрите рамкови условия, които да гарантират гъвкавост и сигурност. Сега госпожа Фигередо. Обригада. Е, muito rapidamente, aqui falou-se já muito de pobreza и ehm, e eu queria acrescentar que são. Ehm, Благодаря ви. Искам само да добавя един въпрос. Последните данни показват, че в рамките на Европейския съюз живеят 85 000 милиона души на, на, под прага на бедността. Е, това са данни от 2008 година, които бяха публикувани тази година. А, така че а, тук не е достатъчно да се борим а, с бедността. Трябва да променим политиката, която е създала такава ситуация. Страни като моята, които а, трябва да се а, приспособят към и да приемат критериите от пакта а, за стабилност, понякога се сблъскват с някои проблеми. Рязко съкръщаване на инвестициите и влушаване на социалните условия, което води до по-голяма бедност и безработица. Когато променим нашата политика, когато дадем приоритета на устойчивото социално развитие, тогава ще можем да успеем да се преборим с бедността. Социалното сближаване е основно условие за повишаване на конкурентоспособността. Много е важно да се укрепи системата на социално осигуряване в различните държави. Много важно е също да се гарантира една правна рамка, която да урежда всички въпроси, свързани с пазара на труда, с заетостта. Трябва много добре да се направи разграничение между хората на свободна практика и а, най- наемните работници, а, за да може да се подобрят доходите. В работната програма предвидено ли е да се е, Тази въпрос не е включен, но предвижда ли се да бъде разгледан по-къс? Комисар... Господин комисар, за 5-6 минути е отговор, ако може. Uh, uh, не можем да предотвратим уволненията. Комисията има своя стратегия за преход, за подобряване на способността на хората да бъдат заети, да има по-голяма сигурност и инструментариумът, с който разполагаме, се доразвива Не мога да ви кажа точно на какъв етап сме, но според мен това е нещо, което също ще се отрази на съкръщенията. За съжаление обаче не можем да го преодолеем изцяло поради економическото развитие и понякога се налага да бъдат съкръщавани хора, но на други места пък се създават нови работни места. Това, което нас ни интересува е да подобрим равновесието между съкръщенията и появата на нови работни места места. Знаете как стояха нещата, не е нужно да ви обяснявам. Що се отнася а, до прилагането, знаете, че в стратегия 2020 целта е да се насърчат младите хора да продължат обучението си, образованието си, да придобиват по-полезни, приложими а, умения и квалификация а, въпреки че една от основните ни цели е да се увеличи брой на хората с университетско образование, но в същото време целта е и да се подобри, подобрят и показателите за гимназиалното и началното образование. Това мисля, че се съдържаше и в първия зададен въпрос може би съм казвал и е, преди подобни неща за увеличението на работните места, но има едни отделни насоки. Те са посветени на количеството, т.е. увеличаване на работните места и другата насока, номер 7, не, извинете, номер 8, която е свързана с качеството на заетостта. И става дума също така за основаната на и економика, подобряване на съдържател, на а, съдържанието на образованието. А, тези теми не могат да бъдат разглеждани отделно в а, стратегията, но те са засегнати в насоките за заетостта по-отделно. И на всяка се поставя ударение. Нямаме единни рецепти, приложими във всички държави членки. Настояваме точно за обратното всъщност. създаване на работни места, ограничаване на съкръщенията. Те зависят от конкретните условия в държавите членки. Нещата са различни в Испания и в Нидерландия, в Обединеното кралство също са много различни от тези в Румъния. Така че нямаме единен подход по конкретните програми, но политиката ще бъде разработвана с активното участие на самите държави членки. Стига държавите членки да покажат достатъчно голяма ангажираност по постигане на поставените цели, ще сме готови да окажем подкрепа чрез наличните инструменти на Европейския съюз. Да, нашата цел е да има социална устойчивост, а не само финансова такава. Именно поради това наблягаме на ограничаването на бедността в различните възрастови групи, извън онези, които са в активна възраст. Много сериозно бе работено по време на френското председателство по ограничаване на бедността. Ние смятаме, че това е важен елемент на социалната устойчивост и а, пригодност за работа. Що се отнася до възрастните хора, в а, Зелената книга ще има дадени насоки за по-широко обсъждане. В последствие ще бъдат обхванати и други въпроси, като адекватност на пенсиите и също така различни аспекти на социалното осигуряване, които са свързани с мобилността, мобилност и на пенсиите. Това е много сложен разговор и комплексен разговор, но ще трябва да го проведем и него. <laughs> Alors, euh, dans le quatrième groupe, monsieur... Последната група Серджо Коферати, после господин Тусас. Благодаря. Господин комисар, 2010 година е годината на борбата с бедността. Положението става все по-тревожни. Данните, които цитира колегата Фигередо са от 2008 година. Реалистично е да се мисли, че сега ситуацията е още е по-тежка. А, а, трябва да се намери един инструмент, който да е приемлив за всички държави членки, защото има големи контрасти. И е много важно комисията да конкретизира нещата, защото до, до момента текстът е прекалено неясен и общ. До тук това са просто декларации за добри намерения. Трябва да се кажат какви инструменти ще се използват, финансови и други, които да бъдат приемливи за държавите членки. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Тусас. После господин Козак η εκτίμηση που περιλαμβάνεται στην εισαγωγή του προγράμματος в програмата на комисията за 2010 година се включва декларацията, че Европейският съюз е достатъчно силна, силен, за да се измъкне от кризата. Според мен тази оценка не е достатъчно реалистична и не отговаря на потребностите на обикновените семейства, обикновените хора. И това се доказва в живота. Ако Например, в Унгария Латвия, Румъния се използва съвместен механизъм Европейски съюз, Международен валутен фонд, които обаче мерки много често се съпутстват с антисоциални мерки, които години напред ще повлият отрицателно върху живота на трудещите се от тези страни. И ще има домино ефект, лавинообразен ефект върху други държави от Европейския съюз. И е крайно време да бием камбаната, за да и да извлечем заключенията. Благодаря. Искам да привлека вашето внимание към три основни области. Ще се опитам да бъда кратка. Забележките ми са следните. Първо, приветствам идеята, че ще има оценка на въздействието и че целта е да се ускори процеса на законодателството. Бих желала да предложа да не забравяме, че цялата тази политика е била свързана и обвързана по някакъв начин с много дискриминационни а, проблеми през изминалите две години. И ви предлагам да вземете предвид хората с увреждания и възрастните хора. Тук въобще не говорим за тях, а ако не ги включим, няма да има разрешение на въпроса. И, и също така трябва да се справим с да запълним пропаста, която съществува относно хартата за основните права. В програмата за 2020 година се споменават проблемите на жените, проблемите на ромското младсенство, но не се споменават хората с увреждания. Благодаря, казва председателката. И последният оратор. Плом. Благодаря, госпожо председател. искам също така да кажа, че съм съгласна с а, м, изказването, че 2010 година е много важна за борбата с бедността. Това е годината, в която поставяме основите и също така правим предвиждания какво ще представлява а, нашата политика за бъдеще. Господин комисар, искам да привлека вниманието ви към следния факт. Румъния и България влязаха в Европейския съюз преди 3 години и знам, че нашите модели, нашите работни програми, що се отнася до адаптацията а, към програмите за заедостта, са различни. Но се надявам, че вие ще погледнете и към ограниченията, които са наложени на тези две страни. А, в, на техните граждани в 9 страни от Европейския съюз. И искам да ви попитам, господин комисар, във вашия диалог с държавите членки, във всичките комисии, специфичните комисии подкомисии на, на Европейската комисия и в разговорите си с държавите членки, Говорили ли сте за тези ограничения, които са наложени на Румъния и България, които въпреки всичко вече са членове на Европейския парламент от 3 години, <laughs> на Европейския съюз от 3 години? Благодаря. Uh, we have to see that this crisis is uh, a once in a lifetime financial and economic това, което се случва, се случва само веднъж по време на економическа и финансова криза. Не можем да твърдим, че това, което се случва сега, е съпоставимо с това, което се случва при нормални условия, когато институциите работят. За съжаление, тази криза, която продължи месец след месец, ни изненадваше непрекъснато, изправяше ни пред нови предизвикателства и е несъмнено че нито Европейския съюз, нито която и да било международна институция или национално правителство е готово да се справи с това, което се случва. Мисля, че това трябва да го имаме предвид, но смятам, че към този момент сме сумяли да се справим с най-тежкия момент от тази криза и социалните последици от това това трябва да имаме по повод на тази водеща инициатива и количествените измерения на стратегията 2020. Прави сте в коментарите, които направихте. Трябва сега да организираме излизането си от тази криза. Ще има дългосрочно отражение за економическото развитие, за социалното развитие през едните 10 години. Има области, в които вече имаме много мощни инструменти, има други области, в които все още работим по тези е, институционални е, инструменти. Има и области, е, за които трябва да си дадем сметка, че на дневен ред е субсидиарността и такъв е случая с минималните надници и доходи. Разбира се, можем да е, заявим какво е нашето становище. И аз вече казах, че ние имаме предвид минимален е, доход или минимални надници и те могат да имат положителен ефект, но не можем да налагаме нищо на държавите членки в тази област. По въпроса за хората с увреждания и връзката им с пазара на труда. Според мен това е от решаващо значение за директивата за заетостта. Това е седмата насока. Разбира се, за 2020 имаме една обща един общ процент, 75%, но остава политическия диалог за разработване на цял набор от цели, които трябва да бъдат одобрени. Ние знаем, разбира се, че няма да постигнем тези 75%, ако не увеличим заетостта в определени групи. Това включва и а, жените, и по-възрастните служители и работници, а също така и хората с увреждания. Можем да използваме социалния фонд за подобряване достъпа на хората с увреждания до пазара на труда. Ще продължим да използваме този фонд. Борбата с дискриминацията, това е нещо, по което трябва да работим заедно с Вивиан Рединг. Има сериозни пропуски в а, това, че не са споменати хората с уврежданията. Работим в тясно сътрудничество с института по, в Виена по фундаментални изследвания. А, свободното движение е на работна ръка това включва европейските а, страни, които се присъединяха по-късно към а, Съюза. А, те трябва да видят явните предимства от членството си. В Франкфуртер Алгемайне Цайтунг. има статия, в която се разработва тази идея има преходни мерки, е, които ще влезат на практика след една година. Е, можем тогава да проучим, да анализираме е, въздействието и да видим как тези ограничения са повлияли на България и Румъния и те да бъдат оттеглени, защото, честно казано, не очакваме някакви сериозни сътресения в Германия и Австрия поради налагането на тези преходни мерки. Благодаря, госпожа Кунц и госпожа Муран. Благодаря. Аз имам два много специфични въпроса. А, или по-скоро напомнения. При... Изготвихме е, едни инструменти от микрофинансов характер. Искам да знам какъв е напредъка по тези инструменти. А, мисля, че един ни от тях участваше и в Европейската стратегия. Имаше декларация от страна на комисията, че ще има предложение а, в тази насока в следващата бюджетна програма 2011-2013 и че ще се възстановят 20 милиона от маржините. Та, искам да ви попитам Можете ли да проверите какво точно е станало по време на преговорите за това предложение, с това предложение? И другият въпрос. Споменахте оценката на въздействието и то няколко пъти. Ако ние работим за намаляване на бедността, ще бъде много важно да видим как Кохезионния фон евентуално може да а, има някакво влияние върху положението на ромите в Централна и Източна Европа. И съответно, искам да попитам, планирате ли някакви по-специфични деликатни мерки? Благодаря сега госпожа Морен и след това госпожа Ясловеска. Господин комисар, тук всички искаме да се борим с бедността и да се мобилизираме за увеличаване на заетостта. Споменахте в частност, че е, трябва да имаме повече студенти и учещи се. Искам да ви попитам какво предвиждате, за да може студентите в университетите да имат по-добър успех. В момента 40% от младите, които излизат от университетите, нямат диплома. Те не пускат още по средата на учебния цикъл на втората година. Така че успехът на студентите в университетите ще бъде съществен елемент за успеха им в професионалния живот. Какво предвижда комисията? Благодаря <clears throat> госпожа Ясловец, Ясловецка. Благодаря, госпожо председател. Вие представихте плана за 2010 година много по-лесно е да се планира нещо, отколкото да се реализира. Моят е въпрос е с, какви инструменти и акции възнамерявате да е, е, постигнете целта си за подобряване на учебната система и е, как, как ще координирате е, общностната политика – за, за обща интеграция. Merci, Благодаря, господин Хан. Госпожо. Господин комисар, госпожо председател, споменахте директивата за работното време. Казахте, че ще я преразгледате. Първият ми въпрос всъщност е констатация. Искате да включите социалните партньори, да ги консултирате. Това е чудесно. А, но най-важно А, е възможността да, да, да се избере да не се участва опт-аут. Как ще се справите с този проблем? И а, има ли някакъв напредък по отношение на тази директива за работното време? Трето, не отговорихте на госпожа Штайнрок. Отговорихте ми на мене миналата година, но смятам, че трябва да отговорите на госпожа Штайнрок. Надявам се, че комисарът си спомня на кой от въпросите и кой въпрос на госпожа Штайнрок ще трябва да отговори. Uh, concerning the microfinance, the good news is that uh, Хубавата новина е, че в проекто бюджета, който беше прият днес от комисията, имаме достатъчен марш. Тоест, това вече е достатъчно обещаващо. Имаме 67 милиона марш по 1А бюджетен ред едно. Така че най-вероятно ще удържим обещанието си за връщане на някои суми. Ставаше въпрос за 20 милиона, ако не си лъжа. Относно програмата за ромите и нейното финансиране, срещата на върха в, Ро, е, в Кордоба относно ромите каза, че различните фондове, социални и други, наистина играят важна роля за защитата на ромите и също така за подпомагане на тяхното образование. И нека да напомня, все пак, че това разделение възоснова етност не е най-блестящото, което тук правим. По принцип, знаете, ромите са приоритет. Вече имаше тази среща на върха, се проведе комисарят Рейдинг. Прие резултатите от срещата като много добра инициатива и възоснова на това бихме могли да подкрепим по-нататъчните програми за интеграцията на ромите. Това е също част от програмата за намаляване на бедността. И тя засяга най-вече спецификите на пет държави членки. Имаше няколко въпроса, които, по които определено трябва да се консултирам с комисаря Василио, но нека да не забравяме, че все пак образованието, е всъщност обект на съвместна работа, както на, моята, на моя екип, така и на екипа на комисара Василио. И в подобни ситуации на криза, нека да не забравяме, че хората, които имат по-добро образование, определено имат повече шансове да си запазят постовете и да или да си намерят нови. Така че определено се формират групи от хора, които се разграничават по образование и съответно има много наистина, които са прекъснали обучението си в втория, втори курс в университета. И това, тази статистика се прилага в много държави членки, но още веднъж казвам, идеята като цяло е, че хората, които са завършили висшето си образование, определено успяват да си намерят по-добра работа. Или да запазят вече наличната. Относно работното време, има има продължителни усилия за задържане на настоящото законодателство за работното време по причини за сигурност, безопасност. Разбира се, провеждат се консултации с социалните партньори. Ще бъде прибързано да, да се съсредоточаваме върху определени детайли по крайни резултат от тези преговори въпросните опт-аути или клаузи за изключване не са а, обект на дискусии между а, отделните социални партньори, заинтересовани страни. И това, което казах, е, че основният подход да не предлагаме нещо, от което страните една след друга ще се отказват и ще искат клауза opt-out, а да е нещо, което ще подхожда на повечето, да не кажа всички държави членки. Това, което разисквахме последния път, беше въпросът за постоянни и срещу временни договори. И тогава аз казах, е, че за младите трябва да намалим броя на временните договори, защото тези хора изкарват голям брой от, е, изкарват голямо време в обучение и съответно биха желали да имат постоянна работа. Така че бих могъл да подкрепя желанието за, за бързо достигане на постоянен пост за младите. Благодаря. Господин Цасус е, опита нещо, е, в смисъл предаде писмени въпроси. Вие отговорихте на повечето от тях. Сега да на Карин Матели. Благодаря, господин комисар. <clears throat> Имам няколко кратки въпроса. Казахте преди малко, че трябва да се създават работни места, за да се пребори безработицата. Трябва да се инвестира преди всичко в професионалната подготовка. Така ще се гарантира бъдещата заетост. Например, по отношение на затоплянето. Сградния фонд излъчва 40% от газовете с парников ефект, за да бъдат променени и направени енергийно ефективни жилищата, трябва да се извърши съответната подготовка на във всички професии, в строителство, зидари, архитекти и така нататък. И там трябва да се инвестира. Първо, това е първото. Второ, да се създават работни места, да, но те трябва да са трайни, устойчиви. Вие ги обвързвате с гарантирането на економически растеж. Когато говорите за растеж, тук се включва конкуренцията, което пък упражнява натиск върху работниците, професионални заболявания, стрес и така нататък. И а, предвиждате ли курсове да се подготвят менеджерите да бъдат по-любезни с работниците? Това трябва да се отчете. Второ, а, година за борба с бедността и отхвърлянето от обществото. Прочетах много проучвания, изследвания, които стигат до до констатацията, че богатите забогатяват още повече, бедните обедняват, ножицата се разтваря все повече и повече е, председателката прекъсва госпожа Харкин, после госпожа Шродер. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, господин комисар, че сте посветили усилия на създаване на работни места, придобиване на нови умения. От понякога оставаме с впечатлението, че някои държави в Европейския съюз толкова са заети с финансовата криза и уреждане на финансовия пазар, че загърбват работните места и своите граждани. Аз самата идвам от страна, която като че ли точно това прави в момента, но има истинска потребност да се отправи едно послание от Европейския съюз, че заетостта и работните места са в центъра на интереса на Европейския съюз а, постигането на растеж не е самоцел, а механизъм. Има разлика между ръста на БВП и създаването на работна места. Вие казвате, че това, което се случва сега е нещо, което се случва еднократно. Трябва да се следи този процес, защото ние не можем да се справим с тази криза, подобно на други кризи, с които сме се справили. И още няколко бележки. Радвам се че се работи по директивата за командироването и също така се отчита факта, че се работи по зелената книга за пенсиите. Трябва да се погрижим за дългосрочното осигуряване на пенсионерите. Благодаря. Мадам Шхатар, ви, мадам... Следващия въпрос за следващия път. А сега госпожа Шетар. Благодаря. Ще бъда кратка. Знам, че комисарят участва също така и в изготвянето на текста за те наречените зелени работни места. И връщам се от работната група на Генерална дирекция региони. И разбирам, че има големи противоречия относно бъдещето за това, на това как да се използва Европейския социален фонд и а, как съответно да бъдат определени насоките за м- кариера, например. И а, как да се използва Кохезионния фонд. Бихте ли казали нещо повече по този въпрос? Благодаря, госпожо председател. Знам, че моето име не е лесно за произнасяне, но все пак да. Искам да запитам, да знам въпрос относно Европейския социален фонд и фонда за адаптиране към глобализацията. Тук говорим за един процес, който за мен си остава мистерия. А именно кредитите, които се отпускат по Европейския социален фонд и как тези кредити се прехвърлят в Европейския фонд за адаптиране към глобализацията. Въпросът ми е защо Европейския социален фонд се използва едва ли не като мина, от която се вадят средства и се прехвърлят към другия. Какви са причините а, за неизползването на тези средства по Европейския социален фонд. Защо не се намери място там? Благодаря. Това, което зададохте като последен въпрос, е технически въпрос. Фонда за глобализацията е едно ново въведение. И това беше възможното, което можехме да направим преди няколко години, а не да създаваме отделен бюджет за приспособяването към глобализацията. Така че това е нещо, което може да бъде преосмислено. Правили са опити то да бъде автономно в бюджета, а не да е такава сложна схема по отношение на финансирането. От друга страна обаче има и други съображения, защото фонда работи добре, така че можем да го съхраним в този му вид без повече усложнения по финансирането и връзката с социалния фонд, която вие разяснихте. По темата от приоритета по финансиране на банките и по-скоро преминаваме към финансиране на работни места е съзвучно с това, което аз често казвам, а именно различните фази на кризата. Не можем да отречем, че банковият сектор трябваше да бъде стабилизиран и то чрез рекапитализация. За съжаление, това е нещо, което правителствата и международните организации не можаха да избегнат. Иначе щеше да има пълен срив. Но вече сме преминали през този етап, можем да мислим за създаване на работни места и комисията обяви това в редица свои съобщения, но в същото време трябва да планираме време за фискално консолидация и укрепване банките бяха стабилизирани с държавни средства, големи инвестиции в тази посока. Когато фискалната консолидация е на място, е на лице, тогава може да се мисли за създаване на работни места и в економическите насоки. По отношение на зелената заетост, бяха направени изявления за това. Трябва да имаме обаче капацитет да създаваме такава заетост в зелената економика, особено в замеделието, енергетиката, строителството. Много са секторите, в които могат да бъдат създадени такива работни места, които да са като зелена инвестиция. Казах ви вече, че разговарях с Европейската инвестиционна банка, за да координираме подходите. Това е нещо, което и Белгийското председателство ще има предвид при разработването на политика. Това е тема, която е доста видима и се обмисля. И ще се работи по нея през едните месеци. Госпожа Лин спомена и а, грижите, които са споменати в Зелената книга. А, това не е въпрос свързан обаче с пенсиите. В а, частност, по-скоро става дума за пенсии пенсионното осигуряване, за демографското развитие и създаването на възможности за заетост и една по-широко обхватна политика по предоставяне на социални грижи. Не знам как се справим до тук с времето. За кохизионния фонд ли беше следващия въпрос? Говорим за а, автономност на Европейския социален фонд. Аз лично обаче не смятам, че този фонд може да бъде изцяло отделен като финансов инструмент. Смятам, че и с комисарят Хан често обсъждаме това, трябва да има а, една цялостна рамка на кохезионната политика, на политиката за сближаване, там са структурните фондове и трябва да има известна автономност на някои от финансовите инструменти, което изисква определен вид регламентация. Но ние работим заедно. Мисля, че тук има споделен интерес да постигнем успех и това изисква съгласуване на работата на тези фондове и пълно разделяне между тях е невъзможно. Благодаря ви много, господин комисар. Отговорихте на 23 въпроса. Само на господин Дероса си господа Блинкевичите не отговорихте. Преминахме с 15 минути предвиденото време. Благодаря ви много. Можете и да протестирате. Okay. Okay, don't lose time. Don't lose time, please. Uh, do you accept to have half a minute? Приемате ли половин, по половин минутни въпроси от господин Дероса и Плинкевичуте. Господин Пансес Дероса, по половин минута. to me how people who make no signal как хора, които още не са подали сигнал, че искат да вземат думата, се появяват в списъка. Аз от кога съм поискал думата и ме няма в списъка. Въпросът ми е конкретно свързан с социалните услуги от общ интерес. Имахме една дискусия по тази тема. Господин комисар, аз трябваше да подготвя доклад за тази комисия и искам да знае какъв е вашия подход по въпроса. Подкрепяте ли този вид ответни мерки или нещо друго? Euh. Прекрасно. Е, Извинявай, извинете, е, секретарята нито аз, нито те са ви видяли че искате думата. Госпожа Блинкевич чут. Е, Благодаря. Ще бъда кратък, кратка. Искам да попитам комисаря как ми мисли да свърже заедостта с намаляването на бедността и е, съответно как ще използва помощите по социалния фонд, за да подпомогне заедостта на примладите. И искам също така да попитам дали зелената книга за пенсионните схеми ще подлежи е, и ще включва по-строга финансова регулация за частните пенсионни фондове, е, защото е много важно за бъдеще да се справим с този важен въпрос. Благодаря, благодаря, казва председателката. Господин комисар, бързичко. Добре, съвсем бързичко. Да, да, да. <laughs> Това беше най-бързи отговор. Да, Зелената книга ще е, включва и по-добра регулация. За това всъщност и комисар Бърни е един от участниците в изготвянето на документа. Е, Мисля, че се говори за 10%, според някои даже за 30%, някои статистики говорят, че 30% от социалния фонд се използва за младите. А, това са статистиките а, за качествена заетост. Имаме насоки и мисля, че ще имаме още много други възможности да дискутираме. А относно социалните фондове, да, разбирам и оценявам свършеното от господин Дероса. Ще има конференция в Барселона по тази идея. И мисля, че след конференцията, която ще се проведе през юни, мисля, ще мога да ви дам малко повече детайли, защото съм сигурен, че всички искаме качество и достъп до социалните услуги и че това е важен елемент, така както казах и в предишните си отговори че в периодите на финансова и данъчна консолидация, които предстоят, ще бъде важно да имаме качествени социални услуги. Трябва да се съсредоточим върху това предизвикателство и съответно да напреднем заедно. И искам да благодаря за дискусията днес и ви желая приятен ден. Благодаря. Благодаря за сътрудничеството. Надявам се, че ще а, имате все така добри отношения с, с тази комисия, както и че работата ви ще бъде успешна. Благодаря. Колеги, предлагам незабавно да преминем към точка седма и да групираме седма с осма, защото е, те са е, устен въпрос и проекто резолюция на една и съща тема е, и са свързани с стратегията на Европейския съюз до 2020 година, по която трябва да се произнесем утре. По принцип трябва да бъдат приети на пленарната сесия през май с други е, съпътващи документи, свързани, които ще бъдат прияти в други комисии. По устния въпрос госпожа Лин внесе две изменения, които трябва да засилят ангажимента на парламента в постигането на тези цели. Смятам, че трябва да ги подкрепим. По отношение на резолюцията има 56 изменения, които като цяло подсилват някои нейни аспекти по отношение на младите, на хората с увреждания или на отворения метод на координация, по който работим, както и изменените госпожа Бизото за Малки и средни предприятия и стажовете. Нямам никакви проблеми да приема тези изменения. А, на, на някои имаше компромисни изменения, които бяха приети, но изменението на господин Капнорш е по-трудно за приемане, тъй като той предлага да препотвърдим значението решението на въпроса с публичните финанси и дълга, когато говорим за заетостта и примахва като цел борбата с бедността и на целта пълна заетост. За мен е целта пълна заетост с висока заета. Мисля, че това е измерение по-трудно за приемане. Това е поне моето указание. Разбира се, готова съм да дискутирам с колегите. Господин Чаба. Благодаря, госпожо. Искам да повторя това, което вече казаха, именно, че ЕНП няма нищо против това искане, но не искаме писмена декларация и ако ще има такава, ние ще сме против. Искам да поясня как стоят нещата. Цялата процедура за стратегията за 2020 е унизителна, що се отнася до парламента. Правата на парламента не се съблюдават, ограничават ни и а, парламентът не може да приеме такива решения. Резултатът в крайна сметка ще е, че парламента под натиск ще каже нещо, което няма да е стойностно. Ние по принцип не сме съгласни с това да има писмена декларация. Исках да кажа това, нищо, че няма да го обсъждаме обстойно. Благодаря, госпожо председател. С цялото ми уважение, което изпитвам, може би трябва да кажа, че е необходимо повече мисъл да бъде вложена. Той е прав, като твърди, че този парламент му се присъжда странна роля за една стратегия, която ще прилагаме през следващите 10 години. Притиснати сме от времето. Объркани сме, що се отнася до политическите групи, които трябва да се справят с въпросите на заетостта, пък сроковете са кратки. Но тази процедура на устните въпроси и резолюцията ни дава възможност заетостта и стратегията за 2020 да бъде сложена в центъра на вниманието и трябва да се възползваме от тази възможност да положим усилия парламента да бъде чут по тази тема, която е важна за европейските граждани. 80% от домакинствата имат проблем с заетостта. Хората са загрижени за заетостта и по процедурни въпроси, ако не можем да разглеждаме тези теми, трябва да се постараем гласа ни да бъде чут. Това е въпрос, който не е тясно партиен. Той ангажира всички ни. Благодаря, госпожо председател. Като цяло подкрепям доклада, като ние не можем обаче да подкрепим няколко от измененията, но мога да подкрепя лично изменение 15, където се казва, че имаме нужда в Европейския съюз най-вече от високо квалифицирана работна ръка. По изменение 9 бихме желали, примерно, да се промени думата а, main goal, основ, където се говори за основните цели – мисля, че можем да кажем важна цел в стратегията 2020 и също така искаме разделно гласуване по изменение 32, където се подканва комисията и съвета да изградят една гаранция за младите, а, за да им се дават различни, за да имат различни стажове, и за различни периоди от време. Мисля, че това то изменение става много прескриптивно и бихме могли да подкрепим само първата част, не и втората. Като цяло това, иначе подкрепим другите изменения. Благодаря. Благодаря, каза председателката. Други желащи да вземат думата? От името на е, зелените, е, благодаря за хубавия доклад. Мисля, че е много важно. Е, тук мога да се съглася с господин Серкас че се подчертава мнението на нашата комисия и сме съгласни с казаното от господин Уриен, че трябва да насърчаваме и да подкрепим идеята на тази комисия. Ние представихме 20 изменения от зелените, от името зелените. Това не значи, че не харесваме като цяло проекта, но просто добавяме неща. Съвсем накратичко по 4-месечната гаранция, гаранция, период за младите. Държавите членки се споразумяха вече за такъв 4-месечен период. Така че тук трябва да имаме просто продължаване на периода. И за това ние внесохме изменения. И също имаме устно изменение за въпросната основна цел, която да се превърне в важна цел. Това е. Благодаря. Други забележки, господин Пончес. Благодаря. Сега мога да кажа това, което исках да кажа по-рано. Въпреки загрижеността ми относно подхода за 2020 и предложението на комисията в това отношение, има една платформа, така да се каже, една база, която да се бори с бедността. И че, базирайки се на тази платформа, а, може евентуално да спечелим. Но тук като че ли поставяме каруцата преди конете. Защото всъщност социалната политика е допълнение към растежа. И за да имаме такава социална политика, трябва да сме сигурни, че економиката се разраства. Тук в тази насока идваше и моя въпрос към комисаря. Как могат да се защитават подобни услуги от общ интерес? И мисля, че имаме отговорност като комисия да наблегнем на това как трябва да се подобри стратегията 2020. И мисля, че основното лошо тълкуване на комисията именно от тази точка, която споменах и комисарят каза, че такава криза се случва рязко, криз, е, рядко, криза като настоящата. Но много европейци, за съжаление, страдат от бедност по време на целия си живот. А ние не го считаме това за истинска криза. И като че не сме си извлекли полки от всичките уроци до тук. Благодаря. По тази точка, колеги, мислите ли, че може да се изготви едно специфично устно изменение, което да предложим утре на комисията? Добре, благодаря ви. На госпожа Чуринен бих казала, че определено считам по този начин с тези изменения текста е подобрен. Мога да ги подкрепя. Искам също така да отговоря на господин Ори. Разбирам неговата загриженост. Тя е свързана с съдбата на вашия собствен доклад, който е всъщност основният доклад от гледна точка компетенциите на тази комисия. И както и, ви, както и аз, така и вие сте забелязали, че ние тук предприемаме една инициатива, която позволява на Европейския парламент да позволи, било то в добри или що годе добри условия, да стигне до дефинирането на основните насоки за заедостта. И такъв дебат водихме на заседание на координаторите и то два пъти. Тази година в този парламент, като си им предвид, че се намираме в ключова година като си, с приемането на въпросната стратегия, все пак нашето функциониране остава твърде хаотично и парламента като че се движи на зигзаг. И откривахме се изненада, че ще се приеме такъв работен метод или пък такъв график и така нататък. И толкова бяхте изненадани от всичките тези промени, първо от състава на комисията и после от създаването на разни цели, че в крайна сметка лошо се подготвихме, нека да се го признаем, за а, работа в добри условия за изготвяне на качествена стратегия 2020. И мисля, че това беше основната причина, поради която координаторите поискаха ние в Комисията за сетостта да, да се изкажем по а, тази наша идея, тази наша концепция в най-хоризонталния вид. И мисля, че настъпва момент, когато реалността се налага и трябва помежду си да се опитаме да видим кое е най-ефективното. Дори и първоначално това да не е било а, нашето решение. Но ето сега вече а, решихме да изготвим един устен въпрос и след това една резолюция. Тази резолюция със сигурност не е идеалната, със сигурност не е най-добрата процедура, но тя ще ни помогне по много важни точки, по вашите доклади също така, още от сега да прокараме идеите си, по които искаме да дискутираме с комисарите. Това са консенсусни точки. Например, по а, точките и целите за борбата с бедността, заедостта и заедостта при младите най-вече. И тъжно е, че е НП не се присъединява към нашия подход. Това са няколкото основни идеи, които исках да спомена тук. Надявам се, че утре евентуално ще промените мнението си и ще се присъедините към нас, за да прокараме ясно политическо послание по време на битките, които ще се завършат между политическите групи. Колега, искате думата ли? Давам ви. Az a probléma, hogy attól tartok, ez ezen túl is így lesz nem egy rendkívüli eljárásról van szó, hanem a Lisszabon... Това не е извънредно положение, но след влизането в сила на Лисабонския договор, сега всички започват да усещат това, което е на разположение. Всеки се опитва да се възползва от правата си Европейския парламент и съвета. А, като че ако желанието е парламента да бъде притискан, това ще продължи и в бъдеще. Така че има принципно разграничаване тук за начина на вземане на решения, претупване на решенията, вместо да има надлежен обмен. Нямам проблеми с текста сам по себе си. Той е добър, но а, възраженията са ми принципни. Напълно споделям вашето гледище и процедурата, която започнахме с председателите на комисии, ще позволи да наблегнем на един от аспектите на стратегията и да имаме тежест. Сега предлагам да приключим с тази точка, по която ще гласуваме утре. И набързо да помислим за становището на което ще предоставим на комисията и Инта за международните търговски споразумения, което ще гласуваме утре. Трябваше да го гласуваме утре, но гласуването беше отложено. Всъщност още не е представен текст, как ще се приема становище без да имаме текста. Затова говорих с докладчиците в Сянка, води се дискусите. Искаха да запазим, да оставим точката в дневния ред. <clears throat> Ще представя измененията, които бяха внесени, които трябва да разгледаме. Е, като цяло те са конструктивни и са в насоката на проекто резолюцията. <clears throat> Постигнахме компромиси с авторите им. Ще ги обсъдим на 4 май. Има един пункт, по който има политически противоречия и дебат. Когато има добра практика по отношение на социалната отговорност на предприятията, тези стандарти могат да се въвеждат по законодателен път, за да за да имат повече тежест. Исках... Аз обсъдих това с някои предприятия, които е, имат социална отговорност, които осъзнават този елемент и с други предприятия, които са привърженици на волонтаристски подход в тази област. В момента понятието се уточнява, и мисля, че още е рано да вземем решение по отношение на тези стандарти. Това са моите бележки по 51 изменения, внесени към текста. Госпожа Виркштром. Благодаря, госпожо председател. Е, е, Интересно е, защото не трябваше да спираме на това, но трябва да имаме социална отчетност, отговорност пред обществото, но в същото време а, трябва да се уважават и международните търговски договори. Трябва да насърчаваме хората да поемат ангажименти като заинтересовани лица в обществото, но не бива това да се налага с законодателен акт. Мисля, че е най-добре, ако това бъде ангажимент, поет от хората, които понесат своята отговорност. Не бива да претоварваме предприятията с законодателни актове. Провеждала съм много срещи с такива предприятия и за тях това се явява като една заплаха в момент на криза. Затова е много важно да се постараем да поощряваме този вид практики, да бъдат те вплетени и в търговските споразумения, но да не създаваме затруднения. И на последно място и компанията, и техните служители всъщност сами създават тези социални партньорства в обществото. И това е една отговорност, която не може да им бъде отнета по никакъв начин, защото тя създава положителни възприятия, градивни нагласи в обществото. Трябва да внимаваме много с такива предложения. Моето изменение е именно в тази посока. Подкрепям изложените становища до тук. Благодаря. Благодаря някой друг иска ли да се изкаже? Господин Дерос. Да, по въпроса за социалната отговорност, нека да привлека вниманието ви, че тази комисия участва в едно изслушване тази сутрин съвместно с комисията по търговията и по развитието. И там се говореше за социалната отговорност в дадения контекст. И е една от основните, един от основните елементи, който беше изтъкнат в дебата е, е, че има твърде много критерии, различни критерии и свързани, например, с изискванията и че много пъти критериите на различните НПО-та се различават. И някой каза, че трябва да има една стандартизация на всички тези критерии, за да бъдат приетите на сериозно, ако искаме да говорим за истинска социална отговорност. Но мисля, че един от проблемите е, че големите компании използват тези критерии за социална отговорност като вид маркетингова кампания, вместо като наистина а, етически въпрос. И големите компании, които говорят за, етична, за етично поведение, трябва да ги спазват на всички ешелони, но трябва също така да са сигурни, че и останалите ги спазват. Трябва да има стандартизация. Благодаря. Други има ли желащи да се изкажат? Не. Благодаря ви. Благодаря за духа на тази дискусия. Надявам се да постигнем споразумение по време на заседанието 4 май. Така иначе ще гласуваме по тази точка. Тя е много важна за изготвянето на концепцията за социална отговорност. И така приключваме с тази точка. Ще я гласуваме на 2 юни. Знаете, че има промени в графика на комисията. И се надявам, че до тогава ще получим проекта доклада. И Оставаме на сходна тема, защото ще разискваме изменения по доклада на а, колегата Ричард Хауит и водеща комисия е Интам. И тук ще говорим за човешките права и социалните екологични стандарти в международните търговски споразумения. Това е инициативен доклад на комисията. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Чухме измененията по време на последната размяна на мнение. Не е необходимо да повтаряме вече направената дискусия, но съм готов, разбира се, да отговарям на въпроси, които може да бъдат зададени тук. Що се отнася до компромисните решения, имаме четири компромиса, които имате. Моя колега господин Хигинс, не знам дали е тук в залата, направи големи усилия. Не го критикувам, но не бе възможно да постигнем компромис, който той да приеме и аз да приема. Опитахме се, но смятам, че трябва да имаме компромис, който да привлече мнозинството от гласовете от различните групи. Не можахме да се споразумеем с господин Хигинс аз го уважавам, но не постигнахме съгласие. По отношение на измененията, които искам да ви представя. Първия компромис е по определението в първия параграф. А, те искаха да бъдат включени правата на профсъюзите и а, какво означава лоялната търговия по отношение на развиващите държави. След това имаме устойчивост. Госпожа Хокинс бе много полезна и а, въпреки, че Латинска Америка според мен не трябваше да я включваме в разширен състав, но съм се опитала опитал да огранича географския обхват, за да не се окаже, че сме избрали определена страна. По шести параграф, който урежда въпроса с економическия срив и как това се отрази на нашия дебат. Имаме споменати примери за а, офшорна дейност, говорим за загуба на работни места, пропорционалност, достъп а, на европейските търговци до пазарите. Това е едно компромисно решение, което подкрепяме и двамата. И накрая седми параграф, който е посветен на търговските споразумения. А, той е посветен на инициативата на немския канцлер госпожа Меркел. Днес след обед се засичаме с колегата на а, различни заседания, която подпомогна постигането на този компромис и предвиждането на инвестициите в договорите. Това също съм го отразил в четвъртото изменение, като имам предвид, че има недостиг на време. А, няма да повтарям размяната на мнения и ще се радвам да отговоря на въпроси или коментари. А, само нещо ще кажа за, на господин Кеслер – предлага заличаване на текст, моля това да го обмисли отново, да се заличи цял параграф, цяла алинея, е, според мен е, е прекалено. Надявам се да преосмисли своята позиция, тъй като е, мисля, че текстът е много добре балансиран и е градивен. Мерси Много благодаря за постигането на тези компромисни изменения. Има ли някакви възражения, изказвания, критики, похвали? Няма нищо такова. С това показва, че гласуването ще премине добре утре след 11 часа. С това приключваме днешното следобедно заседание. Приятна вечер и до